PCA is a framework agreement that lays down the general framework rules. Uh, е, което определя основните правила на търговията в двустранните отношения. Следователно този протокол не служи на целите за мониторинг. В Инте колегите от комисията ще говорят повече по този въпрос и ще предоставят и обяснение от технически характер. Искам да отговоря и на втория въпрос – относно проекта. Мисля, че има някакво недоразумение и неразбиране от страна на правителствените организации, които повдигат този въпрос. Няма безвъзбезна помощ, която да е предоставена или предвидена. Наистина ще има проект на стоеност 3,7 милиона евро по всеобхватно образование в рамката на двустранната програма за сътрудничество на Европейския съюз и Узбекистан. Това е проект е, по техническата помощ. Ще бъде подписан договор след открит международен търг, който е открит за всички оператори, които могат да изпълнят този проект със съответни строги процедури, осигуряващи качеството на изпълнение. Проектът е свързан с е, установяване на социални потребности на деца с специални потребности. Проектът ще представя ноу-хау и добри практики на Европейския съюз в тази област. Проектът ще осигури техническа помощ. Председателката, Въпросът беше за липсата на прозрачност в този проект. Можем да се върнем на въпроса и след това, но не е нужно да чуем всички подробности за този проект, защото госпожа Кил Нилсен има достатъчно информация по въпроса. Мислех, че е важно да изясним този въпрос. Така иначе приключвах. Исках само да кажа, че ще се предоставя помощ на няколко институции, включително Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването и Националния център за социална адаптация на деца. Последната организация е точно тази, за която бе зададен въпроса. Тази организация изпълнява подобни функции за деца с увреждания. Председателка, съжалявам, че нямаме време да продължим тази дискусия. Насръчавам всички депутати да участват в изслушването на Инте по протокола за текстилните продукти, който ще се проведе на 21 юни, както преди малко бе споменато. Преминаваме на следващия въпрос от Барбара Логби. Логбилер. Конвенция на ОНЕ за защита на всички лица при принудително изчезване. Какво прави Европейския съюз по този въпрос? Yes, good morning. Um, I hope you'll forgive me for, for reading. Uh... Добро утро, извинявам се, но ще прочета. отговора, е изготвен от един от колегите. Европейския съюз насърчава приложението на Конвенцията за защита на всички лица от принудителни изследвания, влязла в сила на 21 декември 2010 година. Що се отнася до политическите инструменти, Европейския съюз насърчава третите страни за ратификация на конвенцията чрез двустранни диалози в областта на правата на човека, например, що се отнася до Русия, Беларус, Китай и други страни. В случаите, когато това е необходимо, се обсъждат тези въпроси и в двустранните контакти. Работи се в рамките на работната група за принудителните изследвания и чрез различни проекти в различни части от света. Предоставя се помощ на жертвите и семействата и обучение на правоприладащите органи и съдебните органи. Финансират се и мерки по рехабилитация. В многостранен план – Европейския съюз е, работи по резолюциите, е, например, за Шри-Ланка, в е, съвета по правата на човека и насърчава открит дебат в Генералната асамблея на ООН и в съвета по правата на човека. Що се отнася до това дали държавите членки се ангажират с този въпрос, има още една страна, която ратифицирала тази а, конвенция а, през юни 2011 година. Това е Белгия. Това означава, че а, държавите членки продължават да се присъединяват към конвенцията. Европейския съюз като цяло я подкрепя силно и насърчава и прилагането на всички резолюции в тази връзка. Последната резолюция бе подписана от всички държави членки. Председателката благодаря. Времето ни е ограничено. Остават още няколко въпроса. Необходимо ли е а, да има още а, допълнителни въпроси? Разбира се, а, това, че ратификациите са станали от 4-5, не е достатъчно. Госпожа Лохбиер, можете ли да изредите държавите членки, които не са подписали тази конвенция? За нас тя е важна, защото е свързана и с случаите на тайни прехвърляния за ЦРЛ. Имате думата. Да, за съжаление. Не разполагам а, с информация по този въпрос пред себе си, но един по-общ коментар. Конвенцията е влязла в сила на 23 декември миналата година, т.е. едва преди 6 месеца. Затова не е нищо необичайно това, че отнема едно известно време преди да се подпише и ратифицира в държавите членки. Председателката. Добре, очакваме всички държави членки възможно най-скоро да ратифицират конвенцията по причините, изложени от госпожа Лохбилер. А сега преминаваме към въпроса, подаден от е, заместник председателя на комисията, госпожа Андре Кене. Става дума за сериозното положение с правата на човека в Хондурас и е, за оценката на капацитета на институциите, които се занимават с правата на човека, както и за Комисията за истина и помирение. Можем ли да чуем отговора на този въпрос? Можем ли да чуем отговора на третия въпрос? Въпроса е на госпожа Андрикене. Yes, please. Um, thank you, Madam Chairman. Um... Благодаря, госпожа председател. От е, влизането си, стъпването си в длъжност през 2010 година, новото правителство в Хонора са е, е, сериозно по ангажимента си с справяне с проблемите с правата на човека, чрез увеличение на капацитет на институциите, занимаващи се с правата на човека, например новото, правител... новото Министерство за правосъдие и права на човека и Комисията против изтезанията. Политическата воля е ясна, но финансовия институционален капацитет не е достатъчен. Поради бюджетните ограничения, ресурсите за тези съществуващи институции, които се занимават с защитата на правата на човека, са недостатъчни и са под минималните необходими за изпълнението на тези техните длъжности. За да подпомогне правата на човека в Хондурас, Европейския съюз развива нов проект в рамките на инструмента за демократизация и права на човека и е, се надява да е, постигне е, една хармонизирана правна рамка която да е комбинирана и с системи за мониторинг и връзки с международни органи. Проектът, ако получи одобрение, би развил и специални схеми за координация между различните участници в гражданското общество. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, но това не е отговор на моя въпрос. Моят въпрос е съвсем ясен. Става въпрос за доклада на Европейския съюз по Хондурас и по какъв начин препоръките в този доклад се изпълняват в страната. На второ място говорим за Комисията за истина и помирение, която бе създадена под международен натиск – и това доведе до Вече сме няколко крачки напред. Въпросът ми е все пак какви ще бъдат последиците, ако комисията каже, че нарушаването на конституционния е, ред всъщност е преврат. Има и нови развития, Бившият президент се е върнал в Хондурас. Тя е отново в Организацията на американските държави. И всичко това трябва да има съответни последици. Така че въпросът е съвсем различен от това, което ви отговорихте. Може би службата за външни действия ще се опита да отговори на този въпрос. Всъщност Два въпроса бяха представени. Аз се опитах да отговоря на първия, по какъв начин Хондурас изпълнява препоръките на ЮПР. По отношение на втория въпрос, заключенията на Комисията за поведение истина, няма защо да спекулираме в момента какво ще каже тази комисия. Този инструмент според нас е бил особено полезен и подкрепяме работата на Комисията за помирение и истина и бившия заместник вице-президент Стайн. Подкрепяме техните заключения и мисля, че сега е време да гледаме напред. Определено да се извадим пуки от това, което се е случило и да се опитаме да помогнем на Хондурас, така че събитието от 2009 година да не се повтарят. Целта ни обаче е да гледаме напред и да помогнем на тази страна да подсили капацитета си за борба с нарушенията на правата на човека и нарушаването на законността, каквито случаи сме наблюдавали в близкото минало и да направим необходимото това да не се случва повече. Председател, благодаря. Ще имаме възможност да обсъдим задълбочено с службата за външни действия през юли, когато разглеждаме доклада на делегацията посетила Хондурас. Четвърти въпрос, внесен от е, госпожа Елизабет Егле за Фиджи. Репресивни мерки срещу критиците на правителството. както и насилствено разгонване на мирни демонстрации. Моля за отговор от службата за външни действия. Благодаря. Благодаря и за въпроса. Службата за външни действия внимателно наблюдава ситуацията в е, Фиджи, най-вече чрез делегация на Европейския съюз, която има много добри контакти с е, представители на Организация на гражданското общество на място. Наблюдаваме внимателно и с е, ключови регионални партньори, като Австралия и Нова Зеландия. Наистина ситуацията остава критична няма положителни развития. Социално-економическата ситуация продължава да се влушава. Режимът е, твърдо стои на позицията си. Има признаци на напрежение с бягството на един полковник в е, друга страна. Изнаредното положение все още е на лице и няма признаци скоро да бъде вдигнато. Избори са предвидени едва за 2014 година. Така няма обаче гаранция, че и тогава ще бъдат проведени избори. Има един единствен положителен елемент, който трябва да споменем. И това е процеса на диалог, който се подпомага от е, програмата за развитие на ОНЕ. Той започва през 2011 година и за първи път обединява организации на гражданското общество и представители на правителството и армията за открити дискусии. Много ранен е етапа на този процес и трябва да видим как се развива, но това е все пак положителен признак. Като цяло гражданското общество изглежда положително настроено. Доста дискретно обаче се работи. Очаква се в даден момент да се получи подкрепата на Европейския съюз. По социално-економическата ситуация – Докладът посочва, че към октомври Фиджи наистина не постига 8 цели заложени в до целите на хилядолетието. political situation certainly has an impact on the socioeconomic situation. Политическата ситуация също влияе много силно върху социално-економическото положение. Социалният сектор също се оглушава сериозно. Економиката не отговаря на доверието на инвеститорите. С известен Отношенията на Фиджи с Австралия и Нова Зеландия остават е, много напрегнати, както и в момента с Тонга заради бягството на полковника. Международната общност след е, военния преврат се опитва да възвърне демокрацията и върховенството на закона чрез прилагане на различен вид натиск Европейския съюз се взема много строга позиция по отношение на Фиджи. По член 96 това са мерките, които се използват за насърчаване към демокрация. Ангажиментите се поемат чрез процес на диалог и двустранни преговори. Partners, in particular regional partners Australia New Zealand, to ensure a firm stance. Използва се и помощта на регионалните партньори за възвръщане на демокрацията, но наистина подходът към момента не е довел до положителни промени в ситуацията в страната. Така че Европейския съюз в момента в тясна с координация с международни партньори Австралия и Нова Зеландия, но време и САЩ, разглеждат нови начини за връщане на демокрацията и върховенството на закона по отношение на правата на човека. Населението страда от този режим. Както споменах, диалога може да бъде начин за подготовка на избори когато имаме повече информация. Председателят е, госпожа Егле, искате ли да зададете допълнителен въпрос? Да, благодаря. Отговорът не е много обнадеждаващ поне от а, ваша гледна точка, пак от ваша гледна точка, виждате ли някаква светлина в тунела и имате ли идеи за това, какво можем да направим ние като Евросъюз? Можем ли да направим нещо изобщо или нищо? Благодаря. The, the only, as I, mentioned, the only positive element Както споменах, единственият положителен елемент в момента изглежда, че процеса на диалог свързан с програмата за развитие на ОНЕ, нещо, което евентуално може да се развие в нещо по-смислено и съществено в някакъв момент, но на този етап е, е твърде рано да се каже как ще се развият нещата. Опитът ни показва, че натискът не успява да доведе до промени. Много трудно е да се намерят идеални решения. Може би самия факт, че режима започва да се пропуква и има вече е, бягства от страна на представителите на режима е, е някакъв шанс. Е, евентуално се надяваме да се намерят по-неутрални е, участници на место. Готови сме да търсим е, промяна на режима. Е, отворени сме към различните варианти. Е, търсят се възможности да се стигне до промени, които да са отдолу нагоре, но по-настоящем положението е доста тежко. Председателката, е, може би една причина, поради която не се чува добре в тази зала, е, че говорите твърде далеч от микрофона. So? Мис, е, мисля, че и мен ме чувате по-ясно, като говоря по-близо до микрофона, така че е, ще се постаря да го държа. Така, има въпрос на колегата Вържия, която обаче нямаше как да присъства тук тази и сутрин и затова госпожа Лох Билер пое нейния въпрос. Става дума за положението в лагерите за беженци по туниската граница и факта, че положението там, положението там се влушават поради инцидентите в лагера Лашуша. Въпросът е как възнамерява външната служба на Европейския съюз да помогне на тези беженци от Еритрея, Етиопия, брега на Слоновата кост, Ирак и други места. И се задава въпрос за забавянето на економическата помощ, обещана от Европейския съюз на Тунис за прехода. Това е краткото обобщение на въпроса. Давам думата на представителите на службата за външни дейности. Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам географския отдел на Европейската служба за външни дейности за Магреб. По отношение на зададените няколко въпроса. Първо положението с беженците и какво прави външната служба и в помощ план на Европейския съюз, за да помогне на хората, които бягат от гражданската война в Либия. Европейския съюз още от самото начало присъства изключително ангажирано с хуманитарна помощ за справяне с положението и в Либия, и в Египет, и в Тунис. Що се отнася до предприятиите, предприятите мерки, Европейския съюз като международна организация е, е заделил около 70 милиона евро за за справяне с тази ситуация. Има и допълнителни е, ангажименти поети от, е, държави, от отделни държави членки, така че общия, общата помощ от Европейския съюз възлиза на 135 милиона евро евро. С Тунис работим от самото начало. Можете ясно да си спомните, че от началото на гражданската война 500 хиляди е, хора пресякоха границата е, между Либия и Тунис и повечето от тях са били репатрирани благодарение и на сътрудничеството на Европейския съюз. По настоящем положението е такова. Все още има беженци в Тунис. Някои от тях са либийски граждани и те очакват да видят как ще се развият нещата, за да, видят да могат ли да се върнат по домовете си в безопасност. Има и беженци в лагерите, а, около 600, а, извинете, 6000. И а, 2500 от тях а, са повод за сериозна загриженост. Върховният комисариат за бежанците на ООН провежда скрининг на тези бежанци. Все още нямаме резултатите от този скрининг. И така, по отношение на хуманитарната помощ, Европейския съюз е силно ангажиран и като цяло помощта се управлява доста ефективно. Що се отнася до това какво прави службата за външни дейности и като цяло Европейския съюз, заедно с комисията, държавите членки и съвета като цяло за справяне с положението с бежанците. Комисаря Малмстром свика Министерска конференция на 8 на 12 май, където присъстваха представителите на най-ангажираните по въпроса международни организации. По време на тази среща се обсъди положението на бежанците в Тунис и имаше положителен резултат, а именно бяха поети ангажименти за помощ а, на преселването на 780 сигнал that we have received. души как, разполагаме и с определени инструменти, поддържаме контакти, за да видим дали можем да получим допълнителни ангажименти за помощ на беженците при тяхното преселване от страна на държавите членки. Разполагаме и с два финансови инструмента, които могат да помогнат в подобни ситуации. Първият е Европейския фонд за беженците – Неговата цел е да помага на държавите членки да се справят с поемането на финансови ангажименти, свързани с преселването на беженци и а, програмата за интеграция на региона, програма, която е насочена към страните в региона, които посрещат много беженци, като Тунис, например на тази програма помага на страните да се справят с положението и помага а, на някои от бежанците да се настанят, да се заселят в съответната страна и а, да изградят живота си там. Това е по отношение на втория въпрос, какво правим във връзка с бежанците. Това е тема, която продължава да е важна за Европейския съюз. Искам да, да спомена, че има средства предвидени за Либия, които обаче по-настоящем не могат да се използват в Либия поради положението там и обмисляме пренасочване на тези средства за справяне, за подпомагане на беженците от тази страна, които се намират и в Тунис, и в Египет, а и в самата Либия. И накрая, последния въпрос, свързан с забавенето, както се твърди, на помощта на Европейския съюз, предназначена за Тунис. Първо, имаше множество приоритети и разбира се, при е, ситуация като тази в Тунис всичко е спешно. Какво бе направено за бърза реакция? Първо, разказах ви е, за предоставянето на хуманитарната помощ. Второ, още една област, в която Европейския съюз се намеси бързо, е подкрепата за демократичния преход, особено за процеса на изборите. Изключително деликатна тема в Тунис, като се има прави положението там. Европейския съюз подпомага правителството и независимата изборна комисия за изготвянето на съответната законодателна административна рамка, която е необходима за изборите. Освен това, предоставихме грантове на Организация до гражданското общество във връзка с демократичния преход и по-конкретно инструмент за демокрация и права на човека, инструмента за стабилност. Днес работим а, и по другия елемент а, на ситуацията, именно социално-економическото положение в страната. Целта ни е да увеличим сумите, които се прехвърлят към Тунис и да поставим началото на конкретни програми, работещи в региона, с цел бързо създаване на заетост чрез проекти за регионално развитие и а, чрез увеличение на микрокредитирането, което подкрепяме а, вече няколко години, но което е особено полезно сега. Знаете, че някои инструменти на Европейския съюз не се разглеждат като инструменти за бързо реагиране. Е, това са инструменти, които отнемат време за своята подготовка, но всичко е, е вече подготвено. Председателката, благодаря за подробния отговор. Госпожа Лохбилер, искате ли думата от името на госпожа Вержия? So thank you and in... Благодаря. Наистина внушително е какво прави Европейския съюз, за да помогне на мигрантите и беженците, но споменахте и конференцията, госпожа, която госпожа Ностра организира в началото на май. И там е проблема всъщност, който доведе до избиване на хора в е, камповете. Това са хора, за които много страни просто не се интересуват. Казвате в момента, че се работи за е, настаняването на 780 души. Добре, но може би ще бъде много полезно, ако можете да ни дадете списък, коя страна за колко души се е погрижила, защото е много важно да се види дали се изпълнява това или не. Хората са там от е, януари, февруари и нищо странно, че има бунтове. Така че ще ви помоля наистина да ни помогнете с е, писмени документи, коя страна наистина е поел ангажимент за колко е, души, които да включи в програмите за настаняване и докъде е стигнала с изпълнението. Thank you. So can we still uh, ask the EAS to respond? Службата за външни действия има думата за отговор. Благодаря. За съжаление не разполагам с тази информация в момента, но ще се опитам да ви предоставя с помощта на колеги. Okay. So now we have um, come to the end of our Приключихме с е, въпросите и се връщаме на основната тема за днес. Изтезанията. 26 юни е Международния ден за борба с изтезанията и подкрепа на жертви на изтезанията. На практика на всяко заседание почти се разглежда един или друг аспект на това ужасно нарушение на правата на човека. 20 е, години изминаха и все повече правителства позволяват да се разпространява практиката на изтезания. Говорим за задържане, условия на задържането и тайно задържане. Искам само да спомена, че вчера Европейската комисия публикува зелена книга за политиката на задържане в Европейския съюз. И смятам, че това е добре дошла инициатива, защото много добре разбираме, че е, задържането на лица и условията в е, затворите в много държави членки са под необходимите стандарти и много често нарушават международните норми за права на човека. Това е нещо, което и ние в подкомисията по права на човека, занимавайки се с външните аспекти на това явление, трябва много отблизо да следим. Специалният докладчик на ОНЕ в е, общия си последен доклад отбелязва, че основните добронамерени мерки, които държавите могат да предприемат, за да покажат своя ангажимент за решаване на проблема с тезанията, остава ратифицирането без резерви на Конвенцията на ООН срещу изтезанията и други жестоки, нечовешки и унизително третирани наказания и а, факултативния протокол. Конвенцията и протокола наистина са много важни, но те са само първите стъпки към изкореняване на това сериозно международно престъпление. Ратифицирането не може да замести ефективните мерки от страна на държавите за предотвратяване на изтезанията и малтретирането. Много често, когато говорим с авторитарни режими и изискваме те също да предоставят свободен достъп на специалния докладчик на ООН до техните центрове за лишаване от свобода. Превенцията и изкореняването на всички форми на изтезания и малтретиране в Европейския съюз е една от основните цели на политиката – Рехабилитирането на жертвите на изтезанията е един от основните приоритети за финансиране по Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Много сме обезпокоени по отношение на някои нови решения във връзка с финансирането, които могат да поставят на риска тази важна дейност. Смятам обаче, че има и определени гаранции, че това няма да се случи. За мен е голямо удоволствие да приветствам госпожа Хина Джулани на нашето заседание днес. Тя пристига от Пакистан. Благодаря ви много, че направихте тези усилия. Госпожа Джилани е известен застъпник на правата на човека. Тя е и адвокат от Върховния съд в Пакистан. Специализира в конституционно право и спорове, свързани с е, съдебни спорове, свързани с правата на човека. Нейните постижения са много, но наред с другите неща, заедно с колеги, тя е създала Комисията за права на човека в Пакистан. И това е основната организация за човешки права в страната. Господа Джилани е също и първият специален представител на ООН на генералния секретар за правата на човека. Сигурна съм, че при нейната презентация на филмови фестивал в Амстердам тази година, мисля, че това беше някъде през март, хората бяха наистина много ентусиазирани да се запознаят с вас и да чуят какво имате да кажете по защитниците на човешките права, които те много често показват в своите филми. Госпожа Джилани е била също член на Международната комисия за разследвания в Дарфур от страна на генералния секретар на ОНЕ. Участвала и е в мисията за установяване на фактите на ОНЕ в Газа. Била е и член на Международния юридически панел по тероризъм, контратероризъм и права на човека. Толкова много са заслугите на госпожа Джолани. Днес ще имаме възможност да говорим с нея по основните предизвикателства за абсолютната забрана на изтезания и жестоко и нечовешко унизително третиране или наказание. И всичко това в сериозния контекст на сътрудничество в областта на разузнаването и контртероризма. Госпожа Джилани ще говори за специфичната ситуация в Пакистан, както и тревожните новини, които идват от там. Тук е и господин Ерик Сотас, който е генерален секретар на Световната организация за борба с изтезанията. Той ще представи и основните предозвикателства в тази област много често неговите сигнали всъщност са, са ни давали възможност ние да реагираме и да се обръщаме към държавни лидери с искане да спрат изтезанието. Когато Буш пътуваше за Дженева, благодарение пак на вашите усилия, швейцарското правителство му бе напомнено какви са международните му ангажименти – да не допуска такъв човек да влиза в страната. И господин Буш, ако правилно разбирам, е анулирал посещението си в Швейцария. И така, сега ще чуем госпожа Джилани. Логичният е, ред е да помолим Ерик Сотъс, всъщност, да представи основните предизвикателства продължение на около 7 минути и след това ще дадем думата на госпожа Аджелани за около 15 минути и след това ще проведем дискусия. Ако това е приемливо, Ерик, заповядайте. Okay, thank you very much. Thank you very much. Uh, I, I will speak French. Yes. Благодаря, ще говоря на френски и ще се опитам да се впиша в 7-те минути, които ми отделихте. Медам за Уважаема госпожо председател, дами и господа евродепутати, драги гости, искам да започна с израз на дълбоката си благодарност да присъствам на днешното ваше заседание, посветено на Международния ден за подкрепа на жертвите на изтезания. Има непрекъснато нарастващ брой правителства, които за съжаление използват тази практика, практиката на насилие и натиск. От друга страна, нараства натискът на общественото мнение относно не само забраната на изтезанията и на всякакъв вид мъчения и унизително отношение. Демократичното отношение към изтезанията е подкрепяно от много членове и представители на гражданските организации. През 60-те и 80-те години това бе разпространена практика и не винаги защитниците на човешките права, правозащитниците изобщо имаха право на глас. Тогава едва ли щеше да се стигне до това, което днес присъстваме като арабска, на което днес присъстваме като арабска пролет. Унищожаването всъщност, премахването на преди няколко месеца на ръководителя на Ал-Каеда – промени приоритетите, промени организацията на силите. Президентът Обама заяви, че благодарение на използваните в Гуантанамо техники на разпит са използвали, са допринесли за на локализирането на местонахождението на Осама Бин Ладен. За съжаление, тези практики са много близки до те практиките, използвани от гестапо. Така наречения waterboarding, който всъщност е много приличен на удавяне. И така, подчертавам нашата подкрепа на премахването на насилието и на изтезанията и желанието ни ничие правителство да прибягва до тях. След гибелта на Бин Ладен присъствахме на много изявления. Изявления, които в крайна сметка могат да бъдат интерпретирани двояко. Има практики, които подобно на тази довела до залавянето на Бин Ладен, не издържат на критики от страна на правозащитниците и защитниците на човешки права. Няма значение колко са тежки престъпленията, а именно в този случай най-тежките терористични престъпления срещу човечеството, извършвани през последните години, въпреки тези, казвам, условия, няма оправдание за една такава екзекуция, каквато всъщност, на каквато всъщност присъствахме. В Съединените щати и в Европа забраната на насилията и мъченията представлява предмет на дебати, понякога на противоречия. Прави се и ясна разлика между измъчвания, между мъченията, изтезанията и деградиращото и унизително отношение към човешката личност. Така е поне дефинирано и заложено в Конвенцията за защита на човешките права. въпреки, че има престъпления, които застрашават сигурността на някоя държава, дори и в тези случаи не е приемливо прилагането на изтезания и мъчения. Наистина има нужда понякога от по-сурови и по-строги действия, но винаги, винаги трябва да се има предвид – възможността за альтернативно действие. Предвид обстоятелствата, колкото и да бъдат тежки те. Стрикното прилагане на конвенцията в никакъв случай не бива да бъде възприемано като пречка за опазването на граждански мир – този дебат за това кое е мъчение, кое е изтезание, кое е унизително отношение, отново отвори котията на Пандора за това кои техники за разпит са приемливи и кои не. Конвенцията също третира въпроса за отблъскването или неотблъскването на емигранти обратно в страни, където техният живот и физическа цялост биха били застрашени. Страни, където има непрекъснато и систематично нарушаване и незачитане на човешките права. Условията за екстрадиране или отблъскване на емигранти трябва да бъдат ясно разписани, за да може физическата цялост и изобщо сигурността на емигрантите, които биват връщани, обратно да бъдат гарантирани. Практиката на така наречените дипломатични, дипломатически мерки, дипломатически гаранции. За момента Европейският съюз приема твърда позиция по този въпрос. Някои обаче правят забежки в смисъл такъв, че спекулират с определени законодателни текстове, като например член 3. За това дали властите на държава, където се допускат такива нарушения, могат да бъдат обвинявани за това, дали в крайна сметка винаги е по силите на властите да организират и да опазват гражданския мир. И така, нашата позиция, поне в правен смисъл, бе твърда, но съдята всъщност ще бъде последната инстанция, която ще се произнесе по това дали поради причини свързани с ефикасността на действието трябва да бъде ревизирано понятието за екстрадиране. Сега по въпроса за третирането на тези задържани, които са признали вината си. Особено когато тези признания са изтръгнати чрез изтезания и мъчения. Какво може и как може, могат да се използват тези данни, изтръгнати по този начин. Някои от държавите залагат за създаването на административен архив, където да се съхраняват тези признания. Използването на тези признания и уточняването на това, кога и къде могат да се използват, това все още следва да бъде е, уточнено за да може да се нанесат съответните корекции. Корекции в смисъл такъв, че направилият признание трябва да има възможност за последваща рехабилитация, особено ако стане ясно, че признанията са изтръгнати по този неправомерен начин. Съдиите, съдебните власти и общественото мнение всъщност са основните гаранти за необходимостта от една такава правна мярка. Около 2000 души поддържат тази практика, между които има и 10 Нобелови лауреати. Благодаря ви отново за възможността да изложим днес пред вас нашите безпокойства. Благодарим ви, разбира се, и за решимостта на вашата институция да действа като фактор в Европа, в света и пред всички правителствени органи. Благодаря. Благодаря много, господин Сотас. Сега давам думата на госпожа Джилани. Yeah. Thank you, Madam Chairperson. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на подкомисията по правата на човека на Европейския парламент за това, че ни даде възможност да се представим днес пред вас и да говорим за някои изключително важни и притеснителни обстоятелства, свързани с увеличението на прилагането на изтезания и капацитета на администрацията и правоохранителните органи за прилагане на изтезания който се увеличава и по отношение на престъпността, и по отношение на борбата с тероризма. Казвам всичко това, защото е организиран панел на международен юридически панел за изследване на практиките в, област, в глобален план. И е, панел установи изключително притеснителни е, факти. Факти, които ясно ни показват, че борбата срещу тероризма се използва като основание за нарушаване на добре установени норми в областта на правата на човека. Всичко това проистича от начина по който се води борбата срещу тероризма от много държави членки. Ще спомена някои от по-общите елементи, свързани с управлението на борбата срещу тероризма, които увеличават потенциала потенциалната възможност да се използват изтезания. Имаме доказателства, че е, има изтезавани хора, но освен това, е, е, още по-притеснителното е, че евентуалният потенциал за използване на изтезания се увеличава, защото първо няма отчетност и второ, защото на практика всички предупреждения, издавани през годините, са останали без отговор. Не са взети мерки от страна на съответните държави и не са взети мерки, борбата срещу тероризма да не се превърне самата тя в тероризъм. Нека да ви припомня някои от основните проблеми, които възникват и да подчертая защо според нас евентуалната възможност за използване на изтезания се увеличава. Първо, военните задържания. Задържанията без право на контакт, е, задържанията на произволен принцип, принудителните изследвания, всички тези методи са тясно свързани с е, потенциална възможност за прилагане на изтезания и то без е, тези изтезания да могат да бъдат засечени. Зададен е въпроса, може ли да се разделят е, изтезанията от е, е, жестокото, нехуманно, недостойно третиране? И а, възможно ли е всички тези въпроси да бъдат покрити с пълна забрана? Ако се говори за борбата срещу тероризма, много често се дава предимство на военните методи, а не на търсене на социално-економически решения. Освен това, проблемът е, че контролът от страна на гражданското общество и на съдебната власт се ограничава значително, когато борбата срещу тероризма се подеме с военни цели друг е, е, свънни методи и от армията. Друг а, е, важен проблем а, са паралелните системи за правосъдие, т.е. военните съдилища, а, които значително влушават положението, вместо да облегчат проблемите, създадени от тероризма по света. Ще се занимая с а, един конкретен въпрос, а именно а, разширяващата се воля, роля, извинете, на събирането на информация по отношение на тероризма. На практика няма механизми за отчетност и контрол – по отношение на събиращите информация. Torture. А именно разузнавателните органи. In particular mention the whole practice of coercive interrogation. Практиката на принудителни техники на а, разпит – използвана по време на задържания без право на контакт и принудителни изследвания, така наречените разширени техники на разпит на практика представляват изтезания или е, жестоко и нехуманно, нехуманно третиране. Няма стандарти, за работа на разузнавателните органи и тайния свят на разузнаването носи основна, е поел основната роля в борбата срещу тероризма в повечето части на света. Така се увеличава възможността на много места по света държавата да се военизира. Нещо, което е много сериозна заплаха и трябва да е сериозен повод за притеснение на всички, които се борят за права на човека и демокрацията. Това е особено притеснително за хора като мен, които идват от страни като Пакистан. Наблюдаваме в нашата страна как ролята на военните в правоприлагането се увеличава все повече. Същевременно наблюдаваме ерозията на гражданското управление, на, на цивилното управление и на, и на на цивилно равнище да се вземат важни решения в различни области на политиката. Всичко това се дължи е, на основната роля, която военните и военното разузнаване играят в борбата срещу тероризма. Както казах по-рано, да, действително разузнаването играе основна роля в борбата срещу тероризма по-настоящем. И поради тази основна роля, той е основният играч. Но не трябва да се забравя, че разузнаването, независимо от това дали е военно или гражданско, трябва да бъде под контрола на гражданските органи и да подлежи на много сериозен съдебен контрол. Начинът по който се информира, събира информация от страна на разузнаването по настояще, всъщност има за цел да избегне този контрол много страни, и в моите и в други страни, особено в Близкия изток, на практика няма ясно правно основание за прехвърляне на правомощия към разузнаването. Нещо, което се случва сега в борбата срещу тероризма. А именно правомощията свързани с задържането и разпитването на лица. На практика тези правомощия е, носят и огромни отговорности, а те сега се прехвърлят на безотчетни органи и така значително се отслабва правната рамка. Не само за отчетността на тези органи, но и поради това, че няма ясни насоки и за това как точно трябва да се изпълняват ангажиментите и отговорностите, свързани е, с тези нови правомощия. Now, when the responsibility for counterterrorism когато отговорността за борба с тероризма бъде прехвърлена на такива безотчетни органи, това създава проблем и за утвърждаването на демократичните правителства, поради факта, че разделението на властите и върховенството на закона биват подкопани. И всъщност, е, вместо да се изграждат необходимите предпазни мерки, е, за да се гарантира върховенство на закона и спазване на човешките права и свободи в е, всички операции на контратероризма, сега всъщност вече се виждат усилия и опити за създаване на законодателство, което всъщност да осигури имунитет на такива органи. Както споменах и преди малко, отклоняването от установените норми и практики на права на човека и зачитане на правата на човека става все по-язвимо в тайният свят на разузнаването. Разбира се, ние признаваме, че е необходимо да има известна степен на секретност в начина по който се извършва разнователната дейност. Така или иначе обаче, върховенството на закона изисква прозрачност не по отношение на детайлните оперативни методи и операции, но все пак е необходимо да могат да се задават въпроси по отношение на това кой взема решенията, как се вземат тези решения и какви предпазни мерки са на лице, за да се предотврати или накаже корупция и незаконни действия. За жалост обаче, начина по който се води борбата с тероризма прави почти невъзможно да се гарантира тези, които носят отговорност или които са направени отговорни за борбата с тероризма, да се отчитат по този начин. И техните действия наистина не могат да бъдат наблюдавани по начин, който да стане възможна такава отчетност и отговорност. Наблюдаваме такава една тенденция в начина по който се води борбата с тероризма. Заедно с тази възходяща тенденция виждаме и това, че разузнаването непрекъснато навлиза в областта на правоприлагането. Получава все повече правомощия за задържане и водене на разпити. Това увеличава опасността от злоупотреби и това, което отежнява още повече въпроса, е голямото сътрудничество между разнователните агенции в борбата срещу глобалния тероризъм. Би могло да се очаква, че където има потребност от сътрудничество, това ще създаде възможности на някои установени демокрации, в които по принцип върховенството на закона се спазва, Чрез такова едно сътрудничество ще разпространяват по-добрите практики към страни, в които това спазване е по-лошо, където липсват или не се зачитат предпазните мерки и където практиката на нарушаване на човешките права е стигнал до степен, в която институционалната култура става най-сериозната пречка към избягване на такива практики. преодоляването на такива отклонения би могло да бъде резултат на отделни случаи на политика, но всъщност тези случаи стават толкова много, че в борбата срещу тероризма рискът от такива практики всъщност се увеличава. Дали това е економически риск? Or whether it is или става въпрос за риск за утвърждаване на национална доктрина за сигурност, която всъщност е изготвена без необходимия демократичен дебат. Така че смятам, че много важно добре да се разбира, че това, което наричаме контртероризъм, в момента се разширява и навлиза в сферата на държавното управление, отбраната и националната сигурност. И вече става много трудно за общественото като цяло да определи каква е тяхната роля, да се разбере какво е в техния интерес и по какъв начин да се преодолеят заплахите към националната сигурност. И в страни като моята, Надявам се, че ще има и други възможности, при които хората да се запознаят по-добре с уникалната и много тънка разлика между света на контратероризма, както ние го познаваме, и света в контратероризма, така както вие го познавате. Защото при нас нещата наистина зависят много от това, по какъв начин държавата и държавните действия по някакъв начин спонсорират или по друг начин извличат ползи от е, действията на недържавни решения на собствената си стратегия за сигурност и отбрана. Така че за нас е, става въпрос не само за това как е, хора, които са са заподозрени в тероризъм, биват третирани. Въпросът за нас е и дали хората заподозрени в контратероризъм имат необходимата правна рамка, на, която, на базата на която могат да бъдат държани отговорни. За нас основният въпрос е дали контратерористичните мерки се предприемат по начин, по който наистина се преследва целта за наказателно преследване на лица, участващи в терористични действия. Това, което аз виждам днес, е, аз е, че в много краища на света, не само в нашата страна, е, че има действия за борба с тероризма на определени нива, където определено няма конкретни действия, които да са насочени към конкретно съдебно преследване на заподозрените лица. В Пакистан, например, няма нито едно дело през последните 12-13 е, години, в които за подразумени лица наистина да бъдат е, съдени и осъдени. Имаше повдигнати обвинения, но никой не се стигна до присъда. Тоест това, което казваме ние, че съдебното преследване е от критично значение. На първо място за да се обоснове този вид е, ангажимент, който глобално съществува в борбата срещу туризма. В някои страни тази роля става вече основна роля на правителството. И заема и голяма част от ресурсите на тези страни. От друга страна обаче има друга причина, заради която аз мятам, че е особено важно – има няколко страни в света, в които общественото мнение е сериозно объркано по отношение на ролята на контртероризма. Много е важно да се покаже на тази широка общественост и да се противопоставим на пропагандата, че тези терористи по някакъв начин са наистина жертви на несправедливост. И всичко това може да бъде направено единствено с прозрачни законови съдебни преследвания – с е, необходимия съдебен процес, с зачитане на всички принципи на правата на човека. Съдебното преследване е също особено важно, за да могат хората да е, видят е, жестокостта на престъпленията, които се извършват в името на контратероризма. Когато някога хората забравят това и по някакъв начин свършват терористични действия с някакъв вид идеология, вече става много трудно да се намери обществена подкрепа за контртерористичните мерки. По този начин всъщност се дават още правомощи и влияние на групи, които са заинтересовани от упражняване терористична дейност за постигане на определена програма. Затова смятам, че е особено важно договореностите за борба с е, тероризма да получат необходимата прозрачност. Организациите и органите, които са натоварени с отговорността за борба с тероризма, а такива органи има много и трябва да има във всяка една страна, за да се борят ефективно с тероризма, но те трябва да имат необходимите ръководни принципи и да бъдат предмет на върховенството на закона, а не на изключенията, които се създават в света на контртероризма. Сътрудничеството на раздавателните служби трябва също да се вписва в рамките на определени принципи и насоки. И трябва съвсем ясно да бъде посочено, че насърчаването към изтезание се разглежда много сериозно. Признаваме какви сериозни грешки са допуснати в е, миналото и наистина сега трябва да се работи по този въпрос и да се заменят практики, които са допуснали това нещо да се случва. Смятам също, че е особено важно не само сътрудничеството между разузнавателните служби да бъде добре направлявано, трябва да има много сериозна система на отчетност и надзор за всеки един от органите, които имат конкретна роля в борбата с тероризма и тук се включва и съдебната власт. Смятам, че е особено важно също да не се забравя, че разнователното сътрудничество трябва да бъде направлявано, но също времено, особено на международно и регионално ниво и системите за защита на правата на човека трябва да гарантират, че действията на правоприлагането се подчиняват на определени принципи. И трябва да има наистина набор от принципи, които да направляват дейността на разнователната общност в глобален аспект. Така че трябва да има хармонизирани закони, правила и принципи, както и принципи на етично поведение, които да се прилагат за всички. Където стандартите на национално ниво се различават до степента, до която съществуват защитни мерки и до степента, до които е възможен контрол и надзор. Сътрудничеството на практика се превръща в една увреждаща дейност, която не позволява стрикно спазване на законодателството. Е, виждаме, че в много страни, където не искат наистина да се замесват в въпросите на изтезанията, се оказва, че се използват наистина методи на изтезания за получаване на информация. И това са вече са области, в които системи като Европейската система за човешки права или трябва да предприеме инициативата, или поне да стартира диалог с други регионални организации и с Обединените нации. Благодаря. Благодаря, госпожо Джелани. Мисля, че наистина това бе много добро вдъхновение за нас, за да планираме конкретни действия защото може би наистина говорим за едни от най-сериозните нарушения на правата на човека в наше време. Това, което всъщност е, вие ни обяснявате за повишаващата се роля на разузнаването, за сътрудничеството между тези организации, милитаризацията и липсата на всякаква отговорност, всъщност е, представлява половината от това, което ние трябва да правим, което се опитва да постигне международната общност за правата на човека, изправена пред една много сериозна диема, дилема и всички наши постижения на практика по този начин ще бъдат затъмнени. Надявам се, че ще чуем отговори и изказване на службата за външни действия. И след това можем да проведем дискусията. Комисията Либе е решила да извърши, да назначи проучване на дейността на разнователните служби, което ще бъде много важно за нас. Виж, you, Службата за външни действия. Е Благодаря, госпожо председател. Председателка е прекъсва ораторка. Sorry. Is it better now? Thank you. I will try to. Thank you, Chair. The, the EIS reaffirms its strong commitment to the global... Европейската служба за външни действия потвърждава своя силен ангажимент за глобалната елиминация на изтезанията и малтретирането по света и за рехабилитацията на жертвите на насилие. По време на политическите се срещи по целия свят Европейската служба за външни дейности настоява пред всички държави да приемат, да подпишат и ратифицират конвенцията срещу изтезанията на ООН и факултативните протоколи към нея. Призоваваме е, държавите да вдигнат всички резерви по отношение на този инструмент. И политически и финансово поемаме ангажимент за борба срещу изтезанията в рамките на приложенията на Конвенцията срещу тероризма. В 2011 година е десетата годишнина от приемането на насоките за елиминирането на всички форми на изтезания. Тези насоки имат за цел елиминирането на всички видове изцезения и включването на тази борба в външната политика на Европейския съюз. Преди един месец, на 11 май, е, работната група на съвета по правата на човека взе е, е, решение за преразглеждане на насоките за борба с изтезанията на Европейския съюз до края на 2011 година. Веднага информирахме неправителствените организации и потърсихме нови предложения във връзка с реформите на тези насоки и затова искам да благодаря на всички, които участваха. Искам по-конкретно да благодаря in the EU's human rights policy by developing human rights strategies. Господин Сотас за помощта. Е, борим се е, и чрез стратегии за страните, е, които да вземат предвид местните обстоятелства, за да може системно да се вземат мерки за елиминирането на всички форми на изтезания. Това е част от нашите насоки във връзка с борбата с изтезанията. Получихме първите а, стратегии а, за конкретните страни от 40 делегации в 40 отделни страни и поне половината от тях определят изтезанията като една от приоритетните области. Европейския съюз и неговата борба срещу изтезанията се отразява и в сериозното финансиране на неправителствени организации, които се борят срещу изтезанията по целия свят. Европейски инструмент е, за демокрация и права на човека е един от основните източници за финансиране на проекти в гражданското общество по целия свят. От 2007 година до 2010 година над 50 милиона евро са отишли за над 80 проекта. 40 милиона евро са определени е, за периода 2011-2013 година. Във връзка с дискриминационното насилие и малтретирането на хора с увреждания, например, има множество проекти. Е, премахването на насилието е отговорност на всяка държава членка, премахването на изтезанията но във връзките с ООН се предприемат в рамките на ОНЕ се предприемат конкретни мерки и за това подкрепяме работата на специалния докладчик по насилието на Върховния комисар по правата на човека и Комисията за предотвратяване на изтезанията и за рехабилитация на жертвите на изтезания. Европейския съвет подкрепя и всички индивидуални усилия и усилия на организации в тази област. Председателката, благодаря много. Искам да дам думата на депутатите, които искат да се изкажат. Е, госпожа Лохбилер първо и после господин Хауит имат думата. Много благодаря на двамата оратори за много добрите изложения. Имам няколко бележки и въпроси. Например, Както госпожа Хауда каза, в нашата комисия преди няколко седмици проведохме дебат за това как ще се There, big... По какъв начин ще проследим действията на ЦРУ за предаванията на лица? Вие говорихте за повишената роля на тайните служби, както госпожа Джилени много добре обясни. Аз всъщност очаквам с нетърпение допълнителна дискусия, защото всичките предложения, които вие направихте в подробности, виждам в нашите документи, че ние имаме и доклад на ICJ. Смятам, че ще бъде много полезно Искам наистина да видим конкретни насоки за това как държавите трябва да боравят с разузнавателните служби. Аз съм от Германия. Имаше един случай, в който беше повече от ясно, че разузнавателните служби се бяха а, включили с а, наблюдаването на едно лице, което бе изтезавано в Сирия за подозрено в терористична дейност. Бе извършено разузнаване разследване на случая, но не бяха предприяти никакви мерки. Наистина ситуацията е много различна от това, което имате в Пакистан, но въпреки това Германия не успя да направи необходимото проследяване на нещата. Наистина имаше само едни вътрешни насоки за Националната разнователна служба, но те не бяха приемливи дори за депутатите в парламента, да не говорим за широката общественост. За мен беше съвсем ново да чуя това, което вие казахте за засиленото сътрудничество между различните разузнавателни служби и че ние трябва да проследим това. Ако имате наистина повече идеи как да се направи това, ще бъде много полезно. Вие самата пишете за ситуацията в Пакистан и това, което вие самата споменахте, за това, че не е имало дело през последните 11 години за на лица, които са извършили такива нарушения в борбата с тероризма. Това е особено полезно за нашия дебат. Миналата седмица приехме резолюция в парламента, която осъжда заплахата за смъртна присъда на господин Алашири, от Саудитска Арабия, който е бил изтезаван в тайн център за държане в Польша. Предполага се, че има такъв център и в Румъния и когато обсъждахме този въпрос, нямаше несъгласие в парламента, че това лице не трябва да бъде екзекутирано. Но в доводите защо и трябваше наистина много по-самокритично да посочим, че е е извършено изтезание в е, организирани затвори от ЦРУ в Европа и изобщо не стигнахме до такава самокритика. Мисля, че няма да направим е, грешка, ако направим подобно нещо. Наистина сме в е, погрешна насока, ако правата на човека са мярка за критикуване и разработване на определени политики и тогава защитата на правителствата си ги слагаме на първо място, и пропускаме да видим по какъв начин наистина се а, разрушава субстанцията на нашето общество. без да се поема отговорност за създания, които са извършени в нашата страна. Това е апел и към организацията на господин Сотас. Наистина трябва ни много по-сериозна обществена осведоменост и постоянен протест Европейския парламент на практика не е успял да се получи от извлечените от допуснатите грешки. Казано е, че, казва се, че Европейския съюз поддържа много програми за борба с тезанията. Наистина има и финансиране за центрове, които да поемат грижата за пострадали лица, травмирани от изтезания. Виждаме, че такива центрове се финансират и извън Европейския съюз, което е също много важно и това е въпрос и към двамата оратори. Виждате ли някои развитие с създаването на такива центрове в е, Тунис и Египет? Такава потребност определено съществува заради равнището на изтезания, които са извършвани там. Един въпрос също свързан с центровете за лечение на травми в рамките на Европейския съюз. Работи се по един пилотен проект за осигуряване на 1 милион евро за подпомагане на такива центрове за лечение на травми в рамките на Европейския съюз, защото те имат проблеми с финансирането. службата за външни действия би могла да отговори, както и инструмента за човешки права. Можем да се обърнем и към комисията Либе, която подкрепя тази програма, да ни даде повече информация. Председателката, благодаря. Ричард Хават има думата. Um, Много благодаря. Благодаря на двамата оратори. Това изслушване беше особено важно. Ние трябва да заявим своята позиция срещу изтезанията, но наистина трябва да се съсредочим върху една много конкретна тема. Темата, която е избрана тази днес от ораторите, е свързана с злоупотребите страна на разнователните служби. Това е изключително важна тема и благодаря, че я повдигате. Наистина това представлява едно много сериозно предизвикателство за нас, в Европейския парламент. Приветствам този такъв един преглед в комисията Либе по контрола на разнователните агенции. Искам да се обърна към двамата ни оратори и да попитам. Знаете ли за конкретни примери по света, където демократично избрано правителство има необходимите правила за контрол на такива организации. Наистина трябва да посочим нещата, които не се правят както трябва, за да можем да ги коригираме в бъдеще. Казахте, че трябва да има много ясни принципи. Въпросът е какви са тези принципи. Има ли някой, който поне частично е успял да ги приложи на практика? На второ място, господин Сота Uh, Все още не сме говорили тук за връщане на търсещи обежище в страни, където има изтезания. Има споразумение между Европейския съюз и трети страни, в които се казва, че в такива случаи лицата не трябва да бъдат връщани. ако има наистина изтезание на хора, дали един подписан документ е достатъчно предпазна мярка като гаранция, че това няма да се допуска. Опитах се да се изразя много меко, но вие знаете какви случаи има, имате ли коментари по тях. На колегата от службата за външни действия благодаря за представянето. Вие разбирате каква е нашата роля като парламент. Споменахате, че изтезанията съществуват в е, много страни, без споменато и число 10 страни. Приветствам това, което каза службата по отношение на службата за външни действия по отношение на хората с увреждания. Трябва наистина да се посочат случаите, в които има такива злоупотреби с хора с увреждания. Много добри дискусии имахме миналата седмица в Страсбург с съвета на Европа ако службата за е, външни действия отговори на този дебат каквото е намерението, мисля се, че това, което госпожа Джелани посочи във връзка с радикализацията са много важни неща. И това, което прави Европа в е, борбата с тероризма, всъщност може да бъде контрапродуктивно и да насърчава тероризма. Ако накратко трябва да префразираме казаното от нея. Ще бъде много полезно, ако службата за външни действия наистина коментира това, което правим, за да се противопоставим на радикализацията и да демонстрираме, че ние зачитаме правата на човека и международното право. Само искам да напомня на председателката, че когато имахме делегация в Оганда, говорихме точно за рехабилитационен център в тази страна. Едно от нещата, които установихме Госпожа Гомеш тогава изготви доклад. Просто ще ви моля да не забравяте този въпрос в е, обобщаването на края. Коалицията срещу изтезанията, групи на неправителствени организации и гражданското общество Всички те са партньори и е важно ние да подчертаем, че оценяваме тяхната дейност като наши партньори. Възможно ли е в програмата за следващото пленарно заседание да се включи точка за Международния ден за борба с изтезанията? Зная, че ще има и изказване на председателя Бузък в началото на сесията и мисля, че трябва да приветстваме това, защото трябва да дадем повече видимост на борбата срещу изтезанията в нашия парламент. Ричард, like invite... Благодаря, Ричард. Давам думата на господин Лансбергис. Имам един въпрос, основно насочен към господин Сотас. За това а, може ли малтретирането да се преквалифицира, а, да се, за да се вземе предвид и психологическото насилие, именно а, тип насилие, използвано от нацистите и от КГБ, което има за цел първо да накара задържаното лице да се срине психологически и едва след това физически. Споменете, е, нека да споменем Сергей Магницки. Той е жертва на така нареченото правоприлагане в Русия, но а, освен това е и загинал следствие на изтезания. Рехабилитацията е необходима не за него, а за цяла Русия. Русия, която е жертва на 70 години психологическо малтретиране. И как ма, и, за предотвратяване на изтезанията срещу множество неизвестни жертви на Михил, по-настоящем Михил Ходорковски, например – е преживял психологическо малтретиране с цел докарване до състояние на пълна безнадежност, а, за да се прекърши, прекърши духа на този човек, така силно мразен от управляващите в Русия. Ако не се направи нещо, ще има множество а, е, жертви на такова малтретиране в Русия. Очудващо е, е, че той все още не се е предал. Има множество съди, които не, защита... не заслужават своята титла. Те са просто квази-екзекутори. Какво може да се направи по този въпрос? Thank you, Mr. Lansbergis. Благодаря, господин Лансбергис. Не виждам повече колеги, които желаят да се изкажат. Господин Токаш, заповядайте. Е, Госпожо председател, Бих искал да представя един особен случай на посткомунистически страни, особено тези страни, които официално принадлежаха към Съветския съюз. Това е случая на Сърбия. В тези страни съществува практика на укриване на малтретирането и изтезанията, най-вече психологическите изтезания и малтретиране. Като граждани на бивша комунистическа страна, аз много добре зная колко добре управлявана бе сцената на изтезанията – в тези страни. Например, Чаушеско бе шампион на мира в света, а вътре в Румъния имаше ужасни вътрешни политики срещу опозицията и тежко малтретиране в затворите. Примерът с господин Ходорховски потвърждавам това, което господин Ламбергер сказа, или пък за методите прилагане в Беларус. Наистина трябва да насочим все повече внимание към бившите комунистически страни. Най-вече по отношение на изтезанията, малтретирането и използването на психологически методи на мечения. Искам да спомена и примера с петима унгарски младежи в Сърбия, които биват държани в затвора, докато десетки унгарци са бити и малтретирани от сръбски националисти и шовнисти. Тези петима младежи трябва да страдат. Наистина, от една страна те са извършили някои а, лоши постъпки, но от друга страна са наказани несъразмерно за греховете си, просто защото са унгарци. Искам да попитам и госпожа Хаутала за случая на Ершит в Израел, който се намира в опасност и може да бъде екстрадиран в Китай като борец за свобода. И накрая, не знае дали бе повдигнат този въпрос преди случая за жертвите в Боливия на Ево Мороли. Ево Моролес. Диктатурата в Боливия. Спомняме си, че Едуардо Рожа Флорес бе убит преди няколко години и все още някои от неговите приятели са под арест. Между тях и млади унгарци, които се държат в боливийски затвори и биват малтретирани. Това са съвсем конкретни случаи, които просто исках да посоча на вашето внимание. Председателката, благодаря. Наистина е много важно да се посочат индивидуални случаи. Наистина припомням, че случая с Ойгор и вече доведе до депортирането му в Китай. Днес има среща с парламентаристи от Китай, така че можем да подигнем този въпрос за уйгуреца господин Израел. Всъщност той е екстрадиран от Казахстан, но имаме наистина е основание да продължим действията си и да се опитаме да го спасим. Наистина, след като сега е екстрадиран в Китай, ние трябва много по-настоятелно да действаме. Той наистина бе третиран като сепаратист и терорист. Още две изказвания, преди да се обърнем отново към службата за външни действия и нашите двама оратори. Е, Human Rights Watch. Благодаря, госпожа председател. Благодарен съм на всички, които говориха днес е, и на ораторите, и на колегите ми за повдигнатите въпроси. Действително, може във връзка с изтезанията да говорим за изключително а, широк спектър от злоупотреби. И много често тук става дума за политическа злоупотреба с някои практики. Нещо, което се приема за факт а, на модерната демокрация. Факта, че има тайни служби и тайни а, центрове за задържане. Това обаче не е а, допустимо. И освен това не можем да говорим за е, тези факти само като част от войната срещу тероризма. На практика това е практика, която все повече се използва в Европа. Е, чуваме все повече за ситуации, в които парламентите изключително зле контролират тайните служби. И това става включително и в Европейския съюз. От друга страна, обществена тайна е, както каза професор Лансбергиш, че по отношение на Ходорковски има множество е, спорни и въпроси, е, но едно е безспорно, е, че е, всъщност е имало унизително третиране. И затова бих искал да обобщим всички елементи на картината, да, да вземем всичко предвид. Защото много се случва в а, а, съвремието ни, много се прави и за запазване на човешкото достоинство, но все още продължават такива инциденти. Така че трябва да вземем предвид всичко, което се случва. Не само връзка с войната, с тероризма, защото а, там има също ужасяващи неща. Срамна работа е това, че а, е, западният свят може да си а, позволи да а, забрави прилагането на някои норми в областта на правата на човека поради войната срещу тероризма. Но също времено не трябва да забравяме и другите аспекти. Именно е самия факт, че парламентите и правителствата в едни съвременни демократични държави не успяват да контролират тайните служби. Не успяват да, да съберат информацията за това как действат тези служби. Председателката Лота Лайхт от Human Rights Watch има думата. Много благодаря, госпожо председател, че ми давате една минутка за един бърз въпрос и това е по въпроса за изтезанията в Русия и какво може да направи Европейския парламент по този въпрос. Сега имаме повече от 118 решения на Европейския съд по правата на човека, които държат Русия отговорна за изтезания, за безследно изчезнали лица и за цялостна безнаказаност, свързана с тези престъпления никакви разследвания, никакво съдебно преследване на отговорните лица. Това, което трябва да направи този парламент е да работи с колегите си в националните парламенти, които си в Парламентарната асамблея на съвета на Европа, в рамките на които действа Европейския съд, за да направи необходимото тези съдебни решения да бъдат изпълнени защото много ясно посочват какво трябва да направи Русия и да окажат натиск върху върховния представител на Европейския съюз, за да се направи необходимото и изпълнението на тези съдебни решения да бъдат високо в програмата на Европейския съюз. И това са неща, които всички държави членки могат да и трябва да повдигнат в своя диалог с Русия. Благодаря много, Лоте. Дик Мартин от Парламентарната асамблея на съвета на Европа ще бъде тук при нас на 14 юли, което ще бъде последното ни състояние преди лятната почивка. Всъщност на 7 юли в е, Страсбург, а не на 14, така че можем и с него да обсъдим тези неща, защото той е много работил по този въпрос. Можем да чуем е, мнението на службата за външни действия. Искам само да посоча, че Европейския съюз е, по един достоен начин се, води, се бори с изтезанията със своите насоки и така нататък, но остава сенчестия свят на разузнаването на ниво държави членки. Искам да ви напомня, че имаме едно съвременно разузнаване, което ще спазва всякакви норми на правата на човека. Реалност, която трябва да имаме предвид служби, които се развиват. Така че трябва да говорим не само на за дейностите, които са насочени срещу изтезанията, трябва наистина да погледнем нещата в дълбочина, което е национална компетентност. И така, службата за външни действия има думата. Благодаря, госпожа председател. Ще се опитам да отговоря няколко въпроса в сферите на моята компетентност. По отношение на центровете за лечение на жертви от е, изтезания и финансирането. Финансирането до 2012 година не може да става от инструмента за правата на човека. Търсим решение на проблема. Преди един месец, на 12 май, Работната група на комисията обсъждаше въпроса и се опитва да намерим решения, защото не можем просто да спрем да финансираме тези центрове. Насъчихме колеги от Генерална дирекция вътрешни работи да търсят финансиране за тези центрове. Права сте, че има проект на стоеност 1 милион за финансирането на тези центрове. Помолихме работната група по основните права в рамките на съвета също да работи по този въпрос, защото много са малки компетенциите на работната група по човешки права към комисията. След това по въпроса на господин Хауит, може би не бях достатъчно ясна, когато говорех за стратегиите по страни. Наистина необходимо е такива стратегии да има за всичките трети страни по света. Към момента Получихме първите проекти за, от около 40 държави от нашите делегации на Европейския съюз в тези страни. И трябва да спомня, че повечето от половината стратегии посочват борбата с тезанията като приоритет. И ако тази тенденция продължи, можем да очакваме 60-70 страни. В момента разсъждавам на глас, но предполагам, че около 60-70 делегации на Европейския съюз по света ще посочат изтезанията като приоритетна сфера за своята дейност. Председателката, благодаря. Искам да дам думата на Ерик Сотас и на госпожа Джилани. Благодаря. Разбирам, че времето ни а, притиска. Нека да започнем с един от последните въпроси за психологическите изтезания – Ясно е, че може би наистина много трудно се доказва тези изтезания и както и вие споменахте, много тежки са последиците там, защото се стига до разрушаване на личността. Тук има две нива. На едно ниво е факта, че то се използва за да се скрие такова малтретиране, но системата, съветската система и използваше всъщност и легализирани форми на изтезания. Спомняте си злоупотребата с психологическо лечение, което много често се основаваше на атипична шизофрения. Преди много години, при опит за посещение в различни страни, професор, поканен в различни университети, ние поискахме от тези страни да приложат срещу него санкциите в, по законодателството и той анулираше своите посещения. И това ми води до въпроса за отговорността. Наистина сериозен е въпросът с отговорността и отчетността, но наистина трябва да използваме колкото се може повече възможности, давани от различните инструменти, като конвенцията но не срещу изтезанията, както и съдебната практика. Примерно, когато президент бившия президент Буш съобщи, че ще посети Швейцария и когато всъщност споменахме за изтезанията и за метода waterboarding, който се използва, тогава се наложи той да анулира посещението си, защото се обърнахме към Швейцария с молба да приложи законодателството. И това не е възможност, това е всъщност задължение на една страна когато в е, нея влезе лице, което е извършило такива престъпления. но както каза и председателката, той просто реши да не посети Швейцария. Не знае какво ще, ще да бъде отношението на Швейцария, ако той наистина бе посетил страната, но поне провокира интересни дискусии. По въпроса за разнователните служби, няма да навлизам в тази сфера, защото госпожа Джелини говореше по този въпрос. На европейско ниво, всъщност, миналата година бяха проведени интересни дискусии в Испания. Един от проблемите бе какво да се прави, както споменах и преди, какви са задълженията на някои служби за сигурност в нашите страни, когато смята, че информацията, която получават от е, различни организации, всъщност идват от източник, в които можем да смятаме, че изтезанието е обичайна практика. Наистина това е много трудно да се установи, защото много често информациите минават през различни видове канали и понякога е очевидно, но много често не е. Така че какво е задължението на полицията или на службата за сигурност в една европейка страна, когато имат информация как да разследват, откъде идва тази информация, какви са възможностите за такова разследване. И на такова ниво, според мен, няма и ясни стандарти в различните страни. И може би това е едно от нещата, по които наистина трябва да разработим някаква линия на действие, защото много случаи се разследват от е, секретните служби, без да е достатъчно е ясно как всъщност е получена информацията от хората, които са дали признания. Въпросът, който поставят е, тези служби е до каква степен информация, която може да доведе до една ясна картина за това какво е се случвало, по какъв начин може да се приемат обвинения за извършени състезания, защото всъщност такива страни никога няма да сътрудничат за изясняване на картината. Така че ние трябва да определим ясни стандарти за собствените си страни. По въпроса, който споменахте Дали знаем за създаването на такива центрове за лечение на пострадали лица в е, Тунис и Египет? Да, в Египет е, има такива центрове от години. В Тунис към момента едно от основните усилия е да се събере цялостна информация – и да се направи необходимото извършителите да бъдат съдени и жертви да бъдат компенсирани. Тук искам да напомня, че санкцията на извършителя всъщност е право на жертвата. Да се установи кой е наистина извършител и кой е жертвата. Последният въпрос беше за търсещите обежище. Това, което се опитах да обясня на този момент е голямото затруднение, което може да имаме, когато навлезем в дебата за дипломатическите гаранции. От гледна точка на моята организация, такива искания трябва да бъдат отхвърлени, ако говорим за едно системно нарушение на правата на човека в дадена страна, властите наистина трябва да бъдат заклеймени. Когато говорим за това до каква степен даваните гаранции наистина са надежни, това е вече една опасна стъпка. Сещам се за Италия, но има много други случаи, в които имаме доказателства, че държавата всъщност не спазва границите, след като е дала обещание да не изтезава лицата. Благодаря, госпожа Джилани. Има думата за 5 минути. Благодаря. Що се отнася до въпроса какви насоки могат да бъдат предоставени, за да може разузнавателните служби да работят в определени рамки, мисля, че основният въпрос тук е, че ни трябва много конкретно законодателство законодателство, което не само дефинира правомощията и властта на разузнавателните служби и областите, в които те могат да упражняват своите правомощия, но и съвсем ясно определя механизмите за контрол и наблюдение върху дейностите, на разузнавателните служби. Деликатен е и този въпрос. Обсъждаме го от много време в моята страна. Говорим за това как хем да се защити а, тайната, в която работят разузнавателните служби, хем някой все пак, независимо от това дали е парламентална комисия или специална комисия по сигурността, да има право да иска отчетност от страна на службите за разузнаване. Другият важен въпрос е да си дадем сметка, че не винаги външния свят. Става дума за света извън разузнаването, ще може да разбере точно какво се е случило. Затова е много важно внимателно да се наблюдава политиката. Е, да има контрол върху политиката и да има много ясно определяне на иерархичната структура в рамките на разузнаването. И това е единствения начин, по който можем да е, заловим е, нарушенията, трябва да е ясно кой какви правомощия има и каква е иерархичната структура, за да може да е ясно кой точно носи отговорността. Само така ще се увеличи вътрешния контрол. Говорихте и за сътрудничеството, и за това как сътрудничеството може да бъде вкарано в определени рамки. Да, много важен е този въпрос. Има много страни, в които няма достатъчни гаранции за това, че службите за разузнаване могат да си сътрудничат е, на едно и също равнище. Именно заради това е, настояваме да се прилагат конкретни универсални стандарти, за да се определи дали има ясни вътрешни гаранции. И това трябва да става по отношение на всички разузнавателни служби. Всички те трябва да спазват тези насоки. Въпросът, който излагах тук, бе свързан не с това, че няма производства. Производства има, но няма осъдителни присъди. Защо? Ами защото до голяма степен има сериозен проблем с разузнаването и по-конкретно военното разузнаване, което поема основната роля в борбата срещу тероризма. И за това се иземат правомощи от страна на правоохранителните служби. Има случаи на изчезване, след което без каквато и, е, какъвто и да било обмен на информация, случаите се стоварват върху правоприлагащите органи. Без каквато да била информация, как може да се работи нормално. По когато става дума за събиране на след, средства, ясно е, че винаги а, суровите разузнавателни данни трябва да бъдат потвърдени чрез конкретни доказателства. И за това трябва ясно да се уточни как разузнавателните служби е, си сътрудничат с правораздаващите, правоохранителните органи и как е, могат да си сътрудничат и по отношение на събирането на доказателствата, за да може да има съответни производства в случаите на нарушение. Това е довело до сериозни проблеми. Е, на практика добри практики. Е, ви попитахте, има ли добри практики? Практики, добри практики няма. Ясно, че в някои страни проблемите са по-малко, отколкото в други. На някои места има на повечето места има достатъчно е, ясна законова рамка. Проблемът обаче при политиките, които се прилагат. Особено, що се отнася до разузнаването в много страни има много ясни закони и съдействието на разузнавателните служби. Проблемът е обаче там, където има ясни, целенасочени усилия за защита и прикриване на дейностите на разузнавателните служби. Това означава, че на практика властите са участничат в практиката на изтезания. Е, и да, прави сте, когато казвате, че не само в борбата срещу тероризма възникват тези проблеми. Има и много други ситуации, но именно в борбата срещу тероризма защитничеството на правата на човека се е, е, получава по-задна роля. Затова трябва да се вземе това преди Председателката, благодаря много госпожо Джилан и благодаря и на господин Сотас. Да, действително, смятам, че има достатъчно основание да се действа и да продължим да работим е, по постигане на някакво разбиране за това как може да се създадат универсални стандарти за спазване на правата на човека и при борбата срещу тероризма и да има ясни структури на отговорност и да има надзор а, върху структурите, които много често неправомерно се занимават с а, борба срещу тероризма. Бях повдигнати въпросите за по-класическите случаи, свързани с изтезанията и както спомена господин Хауит в авторитарните страни, изтезанията са ясен показател – показател, който показва степента на авторитаризъм. Много често, точно преди изборите, има пик на репресивните мерки, включително а, всякакви нарушения на правата на човека и изтезания. Така че всичко това трябва да бъде включено в дейността на нашите мисии за наблюдение на изборите. Много се радвам, че комисията по граждански свободи разглежда въпроса за контрола върху разузнавателните служби. Може би можем да обединим усилията си или пък ние като подкомисия можем да поръчаме поручване за конкретните аспекти, които попадат в нашите правомощия, включително и външните въпроси. Много се радвам, че получихме вашите а, е, коментари. А, е, действително, дори да става дума само за наброски, те биха били много полезни. А, е, благодаря и на Лоте за това, че припомни, че съда по правата на човека излязъл с 118 решения срещу Русия. Благодаря ви много. Ще се видим отново с ораторите на обяд и всички е, колеги са поканни да се присъединят. Резервирали сме вас в ресторанта в 12.30. С това закривам изслушването. Е, Международният ден на е, жертвите на изтезания е 26 юни. С това преминаваме към последната точка на нашето заседание. Точка, която ще бъде съвсем кратка. Представители на, външна, на службата за външна дейност е тук, за да ам, ни даде информация по две конкретни точки. Първата, надявам се, на финализиране е, е до голяма степен поне, е годишни доклад по правата на човека на Европейския съюз, доклад, който ще бъде представен пред парламента през юли и Втората точка е прегледа на политиката в областта на правата на човека. Свързах се с множество хора и се надявам, че ясно заявих пред службата за външна дейност, че за да има действителен резултат този преглед на политиката, са необходими още поне няколко месеца, така че може би е малко прибързано да се очаква през юли работата да е завършила. Очакваме информацията, която ще ни предоставите. Благодаря, госпожо председател. Разбирам, че тази точка в дневния ред е просто за да се набележи напредъка на работата. Разбирам, че предстоят и други срещи, така че ще бъда съвсем кратка. По годишния доклад за правата на човека Подготовките вървят, подготовката върви много добре. Годишният доклад за правата на човека в момента се изготвя. Проведохме един кръг консултации с държавите членки и навлизаме в втория кръг на консултации в следващите няколко дни като идеята е приемането от съвета да стане на 27 юни. Така че доклада трябва да бъде готов за представяне. Както знаете, висшият представител, върховният представител трябва да го представи на пленарното заседание през юли. Много добре разбираме, че Европейския парламент очаква с затен дъх текста за да започне собствената си работа по резолюцията. По прегледа на политиката за правата на човека, както ви отбелязахте, Работим по този въпрос след е, обратната информация, получена от Европейския парламент и държавите членки. Както знаете, ние се отзовахме на вашия призив за повече време, за да се проведат цялостни задълбочени консултации. Повечето време ще ни даде възможност за консултации с Европейската комисия, държавите членки, Европейския парламент, както и Организация на гражданското общество. Конкретният график продължава да се обсъжда. С продължаването на тези дискусии и работата по прегледа на политиката, много добре разбираме, че трябва да използваме политическия момент и да ангажираме изцяло заинтересованите страни. Така че това е много кратката ми информация за това, докъде сме стигнали по тези два доклада. Благодаря, Рина. Очевидно, когато изпратих съобщението, че ще приемем известно закъснение на този преглед, това го направих, разбира се, защото винаги съм наблягал от името на нашата подкомисия че този процес трябва да бъде всеобхватен и да се базира на правилни необходими консултации с парламента, с гражданското общество. Много добре разбирам, че много задълбочени бяха тези консултации миналата есен и че те са включени в резултатите. Изпратих също така обаче съобщение, че подкомисията няма да бъде много доволна, ако и бъдат представени само крайни резултати. Ние искаме все пак представяне на проекта което не би трябвало да изкриви институционалното равновесие, ако това бъде направено преди да стигне до съвета на външните министри. Разбира се, това подлежи на обсъждане. Сега искам да поканя Лота и Лайте да кажа няколко думи, след това Ричард Хауит. Ще ви помоля да бъдете кратки. Thank you very much. I will also try to be very... Благодаря. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Разбира се, процеса на прегледа в областта на правата на човека вече започна и, както знаете, провеждат се много а, широки допитвания и в Брюш и на други места. Human Rights Watch а, е организацията, от чието име се изказвам. Искам да оточня основните области, които според нас трябва да се засегнат в политиката по правата на човека. И е, е, искам да говоря за това какъв е, според нас би бил е, ефективният начин на работа в рамките на Европейския съюз за постигане на целите на политиките. Ще говоря съвсем накратко. Най-важното е, е политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека да е амбициозна. Европейския съюз трябва да е амбициозен. Това не трябва да е политика, в която летвата се държи ниско. Смятаме, че Европейския съюз трябва да се занимае с три конкретни въпроса. Първо, тази политика трябва да представлява най-силното до сега заявление от страна на Европейския съюз по отношение на правата на човека и по отношение на целта, и по отношение на политиката, и по отношение на ангажимента. Ясно трябва да се настоява за международно право в областта на правата на човека, за усилията в областта на международното хуманитарно право, за международното правосъдие и конкретни елементи и аспекти, свързани с правата на човека във връзка с международно правния режим. Не смятаме, че тази политика трябва да говори за европейски ценности. Не. Тук говорим за универсални и световни ценности. Също така смятаме, и това е свързано и с дискусията, проведена тук тази сутрин, че такава политика в областта на правата на човека трябва да е заявява съвсем ясно, че възнамерява да работи и за защитата на правата на човека вътре в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Второто нещо, което според нас трябва да засегне прегледа на политиката в областта на правата на човека, е ангажимента на европейските институции и то на най-високо равнище. Трябва да се осигури интегриран подход във всички елементи на международното право в областта на правата на човека – за да може ясно да се очертаят задълженията и ангажиментите на върховния представител, на службата за външни дейности, на делегациите на Европейския съюз по целия свят, на председателя на съвета и на комисията. Трябва да се уточнят практически методи, е, чрез които да се постигнат резултатите. Трябва да се осигури обучение и да се посочи точно как е, той е част от задълженията на всички равнища на представителство на Европейския съюз и трябва да се поеме ангажимента оценките на работата на делегациите да включват и приложението на политиката в областта на правата на човека. Настоява се да има отчетност в връзка с прилагането на интегрирания подход. Трябва да се осигури и роля на Европейския парламент в контрола върху прилагането на тази политика. Необходимо е да се провеждат и редовни допитвания до гражданското общество и в Брюксел и в държавите членки, но и по целия свят, особено там. Третият елемент, който според нас е изключително важен за бъдещето на политиката в областта на правата на човека, е държавите членки ясно да, се, да поемат своята роля в тази връзка. И това трябва да стане на най-високо равнище. На равнище външни министри държавите членки трябва да поемат ангажимент да продължат да работят по силни заключения на съвета в областта на правата на човека и на опоменаването на международно-правните норми по отношение на правата на човека. Държавите членки трябва да прилагат тази политика. След Лисабонския договор и с влизането в действие на важни нови европейски институции, точно това е а, терена, на който различните участници трябва да си сътрудничат. Защото председателят на съвета и дипломатите могат да казват каквото си искат по правата на човека по целия свят. Но ако не е съвсем ясно, че те имат подкрепата на всички 27 държави членки, тази политика на практика ще е беззъба. Няма да може да доведе до промени. Това означава ангажимент не само за новите институции, но и за всички държави членки. Няма да навлизам в конкретни подробности, но имаме някои съвсем конкретни предложения и ще ви ги предоставим, ако искате. И в заключение, за да може политиката действително да действа и да може да изведе Европейския съюз на следващото е, ниво на приложение на политиката в областта на правата на човека и на последователност, смятаме, че точно сега е момента държавите членки и върховния представител да назначат специални представители на Европейския съюз. Нещо, което е изискано и от Европейския парламент, а именно тематични специални представители по правата на човек. Ако не разполагаме с такива механизми, опасявам се, че просто ще получим още един документ на хартия и всичко ще продължи по-старому. една от основните характеристики на тези специални представители на Европейския съюз, която се разглежда като слабост, според нас всъщност е силна страна, а именно това, че те се отчитат и пред върховния представител, и пред държавите членки. Само така могат те да пресекат пропаста, която а, по някакъв път изглежда, че съществува а, между политиките на новите институции и липсата на ангажимент в някои случаи от страна държавите членки. И така, в заключение, нека да кажа, това е област, в която според нас Европейския парламент може да бъде по-активен и да настоява неговите искания и препоръки да се прилагат. Това искане бе направено от Европейския парламент във връзка с доклада по правата на човека през декември миналата година. Мисля, че става дума за 15 декември и насърчаваме Европейския парламент да настоява неговите искания да се спазват, да оказва натиск и върху националните правителства, да вземат предвид исканията, за да може да разчитаме на ефективна политика в областта на правата на човека. Председателката, благодаря много, Лоте. Да, действително, много полезен е това подход, защото набляга на думи, на дела, а не на думи. Ричард Хауит. Uh, uh, Ще се опитам да спазя споразумението и да приключим на време. Няма да коментирам по същество. Искам само две процедурни неща да отбележа. Много се радвам, че на юлското заседание ще бъде представен годишния доклад. Много е важно, че се дава приоритет на правата на човека. Това е отлично. Благодаря. Разбирам, че и ще ни се даде неформална възможност да окажем влияние Нека и бюрото да може да се консултира с службата по външни дейности по прегледа на политиката. Благодаря. Председателката, можете ли да потвърдите, че наистина ще има представяне пред подкомисията на прегледа на политиката, преди да бъде финализиран от министрите? Благодаря отново, че ми давате думата. Чухме ви, отбелязахме си, можете да бъдете сигурни, че под някаква форма ще се проведе консултация за прегледа на политиката. Единственото друго нещо, което искам да добавя, е, че този преглед ще бъде извършен по възможностите дадени от договор. Ние не можем да преработим договора, ние просто продължаваме работа въз основа на разпоредбите на договора. Благодаря. Председателката, благодаря за проведената дискусия. Отбелязваме си призива към Европейския парламент, парламент да наблюдава позицията по отношение на правата на човека и декларациите, които се дават. Както Лоте каза, за нас ще се съди на базата на, основни, на конкретните ни постижения, а не на базата на думите. Благодаря. Искам само да съобщя, че следващото заседание ще бъде на 30 юни, понеделник, ако не се лъжа, също лъжа се, четвъртък преди обяд. Закривам заседанието. Продължаваме заседание на разширеното бюро.